Добре дошли, колеги. Искам да открия нашето заседание Комисията по бюджета. Ако няма възражение, предлагам да приемем дневния ред. Знаете протокола от първи и 12 април. Ако няма възражение, точката се приема. Решението на координаторите от 1 април се намира във вашите папки за заседанието и ако няма възражение, считам, че този документ е прият. Стигам до доклада, който ми беше възложен, за мен е голяма част да честа да кажа, дадохме възможност да се създаде правно основание Великобритания да участва в бюджета до 2019 година и да участва в програмите на Европейският съюз, този бюджет не се <clears throat> прилага, ако Великобритания излезе без споразумение. Европейският парламент призовава да се <clears throat> приеме този бюджет след гласуването днес. Следващата седмица ще има гласуване в Страсбург, в пленарната зала. Предполагам, че сте се запознали с доклада. Разбрахме, че Великобритания разполага с допълнителна отсрочка, за да даде своето съгласие. Може би до края <clears throat> на комисия да се надявам, че комисията ще бъде съставена <clears throat> преди 1 ноември следващата година. Такова е положението, економическото и политическото в европейските институции. Нека сега да минем към гласуването. Моля ви, Поставете своите карти в апаратите. Гласуването е открито. Добре. Начало на гласуването. Край. Петнайсет гласа с моя. Един глас против и едно въз... Е, въздържали се. Има ли други въпроси, които искате да поставите днес? Няма. срещата ни в Страсбург. Извинявайте. Господа Крезе. Давам <clears throat> си сметка, господин председател, че разполагате с една бутилка шампанско. Надявам се, че Евро... Великобритания ще остане в Европейския съюз, тъй като економическото и политическото състояние е такова, че ако Великобритания остане, е, то ще се продължи. За да може Европа да стане една световна среща, следващата седмица в Страсбург на ще има едно заседание извънредно на юни за бюджета за 2020 година. Тези от вас, които са избрали, ще могат да участват. Всъщност има други като мен, които са на последното си заседание на Комисията по бюджета. Надявам се, че на 5 юни ще имаме достатъчно хора, за да можем да си кажем довиждане. Надявам се, че на 5 юни ще празнуваме избора. Ако няма думата, ако не искате думата, заседанието се закрива.